Good afternoon. Ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Добър ден, скъпи колеги, добре дошли. Добре дошли на всички на това заседание на Интерпарламентарната комисия. Е, Комисията по външни въпроси в Европейския парламент, е, членове на националните парламенти, включително много председатели на съответните комисии от националните парламенти. Добре дошли сте тук от всички държави членки на Европейския съюз. Е, добре дошли и на наблюдатели от Норвежския парламент, както и от парламентите на Черна гора и Босния и Херцеговина. Най-сърдечно ви приветствам. С добре дошли. И тъй като това е открито заседание, добре дошли и на група журналисти от е, шесте е, страни от Западните Балкани. Вчера се срещнах с някой от вас. Е, не ви виждам в залата, но сте добре дошли. И вие сигурно ще слушате с интерес нашите оратори днес. Преди всичко да приветствам, за мен е чест и удоволствие да го приветствам с добре дошъл, новоназначение върховен представител и заместник председател на Европейската комисия Жозеф Борел. Това е неговото първо явяване, първо присъствие в Европейския парламент. И тъй като времето му е ограничено, чака го полет към, за Братислава е, днес след обед, ще е, му дам първо думата на него, за да представи своя работен план е, в качеството му на върховен представител и заместник председател и след това ще проведем съответно дебата. Господин Борел, имате думата. Добър ден, благодаря на всички. Работна програма е може би силно казано, но нека да споделя с вас какво мисля по това, което се случва и какво смятаме да правим. Първо радвам се, че имам възможност да бъда тук отново. На практика това е третият ми е, ден от началото на мандата ми като върховен представител – бях в Париж, в е, инвалидите, за да е, отдадем почет на загиналите в Сахел, в Мали, френски е, войници в миналата седмица. Бях и на откриването в Мадрид на конференцията за климата две доста символични прояви, събития в света, в който живеем и символични за това, което ни предстои да правим. Днес на първото заседание на колегиума е, говорихме за промените в климата, както и международното и външно измерение на този толкова сериозен проблем за Европа. По време на изслушването си тук аз е, казах, че бих искал да работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с националните парламенти, защото съм дълбоко убеден, в това, че е, този парламент ще играе фундаментална роля в създаването на една сериозна европейска политика, която ще печели доверието на хората. Но за да спечелим доверието на хората, трябва да сме едини. а днес има много различия между държавите членки. Не можем да ги скрием, трябва да се изправим с лице към тях и да изковаме на обща политика, преодолявайки различията си. Ще се спра в уводните си бележки върху два аспекта. Първо, е, е място на Европа в един по-конкурентен свят и второ, необходимостта и смисъла на е, този е, геополитически подход на комисията, кой, който е заявила председателя фон дер Лайн вече многократно. Мисля, че е пределно ясно следното връщането на стратегическа е, надпревара, конкуренция между е, големите сили, докато глобализацията и економическата взаимозависимост е, смятахме, че ще смекчи това. Напротив, военното надпревара се завръща с много по-голяма сила и е, ето защо нашите военни е, усилия трябва да се е, засилят, трябва да и количествено и качествено отношение да засилим военната си мощ. Това го казвам в контекста на срещата на върха в НАТО в вчера и днес, откъдето се чуват доста така различни мнения за бъдещето на тази организация на НАТО. Трябва да е ясно, че въпреки огромното богатство и творчески е, размах е, Полша е, само поради демографски причини отслабва своите економически позиции в света и това ще продължи в близките десетилетия. Така че нашето единство е, условие за оцеляването ни, а отбраната е един от ключовите инструменти за това оцеляване преживяваме едно завръщане на политиките на преварна сила. Това започва от недържавни е, фактори от периферията на Европа. Сахел, например, е един драматичен, много красноречив пристъп, пример, както и Близкия изток. Ще трябва да е, имаме редица инструменти на разположение, които, са, е, които е, ни дават възможност много по-гъвкава и по-бързо раз, е, стан, изпращане на сили, къде, когато е нужно. Меката мощ е, меката сила. Е, науката, търговията, економиката се превръщат в мощно, е, мощен силен инструмент в отношенията между държавите. Меката и твърда власт са тясно взаимосвързани. Да, живеем в един по-конкурентен свят. Единственият начин да се справим с това е да реагираме колективно в Европейския съюз с една обща външна политика или или ако не, да се примирим с това, че ще бъдем играчка в ръцете на другите всички вие в своята парламентарна дейност сте свидетели на това ежедневно. Значи политиката от позиция на силата се завръща. Е, редица държави търсят, е, е, се връщат към едностранен националистичен подход. Заплахата от изток е очевидна. Китай, ние определяме тези голяма страна и като економически партньор, но и като съперник. Знаем за стабилност, нужния стабилност в съседството, знаем какви са проблемите там. На следващия съвет по външни въпроси, следващия понеделник, ще е, се занимаем с е, Африка конкретно и ще подготвим една е, среща на върха с африканските държави, така че и председателя Урсло фон дер Лайн скоро предстои да посети Африка. Тероризма, извинете, в климата, хибридните заплахи, киберзаплахите, всички тези заплахи са различни от е, тези, които, е, на които имахме отговор чрез член 5 от е, договор НАТО. НАТО си остава основната отбранителна е, така, сила за много държави членки. Но трябва да сме наясно, че има нови заплахи, които искат конкретен подход, конкретен отговор. Отговорът е мобилизиране на енергиите ни. Трябва да предвиждаме проблемите преди те да се обострят. Трябва ни по, а, една по-обща стратегическа култура, за да можем да се обединяваме повече около общи е, цели и интереси, за да можем да действаме по-бързо и по-ефективно, когато се налага. И накрая, тъй като говоря пред Европейския парламент, Искам да припомня, че ни трябва амбициозен бюджет за външните е, действия, който ще ни дава възможност да засилваме глобалното си присъствие и да откликваме бързо в ситуации на криза. Председателя Урсула Вондерлайн в Париж каза ония ден, че очаква 30% увеличение на финансирането за външно-политически дейност. Обеден съм, че ще ще, е, това ще намери подкрепа, макар че 30% наистина може би е твърде много. Е, смисъл, то не е никак много, но трудно ще се постигне. Второ, трябва ни геополитически подход и какво означава това. Всеки е, цитира е, председателя Лайн, че това е една геополитическа комисия. Чухте и е, сигнала от интервюто на, на президента Макрон, е, е, кой, което е доста спорно, както и е, неговия обмен на е, твитове с е, Трамп. Е, относно НАТО, дебата трябва да е, продължи. Е, срещата на ръководителите в е, Лондон изпраща послание за единство, защото е, тези важни проблеми пред съюзите изискват допълнителна дискусия и ние трябва да открито да водим тази дискусия и помежду си. НАТО има, като от други важни международни проекти, е преживял различни перипети и кризи в своето съществуване. Това не е първата и е успял да ги преодолее успешно от време, времената на Суец до сега. Но често тези кризи, от тези кризи организацията излиза укрепнала. Трябва да продължим така, за да продължи да се развива НАТО като важен международен фактор на сигурността е, и е, за да може да налага страните, участващи в него, като важна геополитическа мощ. В противен случай е, други ще решават нашата съдба. Трябва да сме наясно, да си даваме сметка за това, което се случва около нас. И сериозно да работим по една цялостна интегрирана рамкова външна политика аз е, съм, отговарям, освен всичко друго, и за е, последователната политика на Европейския съюз и спазване на е, договора, кохерентността, последователността на външната политика на Европейския съюз и държавите членки. Това е основната ми задача но трябва да го направим, да хармонизираме действията на външната служба с комисията, с държавите членки и за всичко това е нужна силната подкрепа на парламента. Казах, повтарям, живеем в геополитически свят, в който крупните играчи е, САЩ, е, Китай, е, Европейски съюз трябва да действат геополитически. Те открито свързват проблеми и инструменти и трябва да използваме всички видове власт, мека и твърда. Днес САЩ казват, че те няма да подкрепят данъка, за който ние толкова настояваме, от който се нуждаем върху големите интернет гиганти, економически гиганти. Сега по Либия. Либия е добър пример и бих искал да поговорим за нея. От другата страна, Средиземно море, стабилността на Либия пряко застрашава нашата сигурност и е, нашите ценности чрез е, миграцията и търсещите убежище. Това е, нашето непосред... Това е наш непосредствен съсед. Важно е Европейския съюз да поеме водеща роля, като работи с регионалните е, фактори и с подкрепата на ООН, да търси политическа ситуация, е, политическо решение за тази е, банкротирала страна. От много страни е, се казва, че е, това няма да се случи, но положението се влушава е, все повече. Увеличават все повече външни фактори се намесват. Трябва да избегнем двустранни действия, които да разпалват допълнително конфликта с Либия, а да увеличаваме стабилността в по-широкия регион неодавшото споразумение между Турция и Либия за водите в Средиземноморието. Ние все още не знаем какво е съдържанието на този договор, но той така е повод за тревога сред, в Гърция. Говорих с министра на Гърция преди да отиде за Лондон. това вече е един пример за случващото се. Ние имаме дипломатически, е, ние сме дипломатическа, е, така, имаме дипломатическа мощ, финансово сме силни, до сега сме е, пример за успех, изградихме и създаваме една мрежа от търговски спогодби и условия за устойчивост. Е, при постигане на целите ни. Във всичките ни преговори трябва да се е, включват и тези съображения в областта на сигурността и е, отбраната е, в е, политиката за е, обща политика за сигурност и отбрана е, трябва да отразяват точно тези тенденции. Аз председателствах кластера за външни отношения. Днес председател на комисията представи пред колегиума е, правилата на играта, така да кажа, процедурните правила, как ще работим. Е, наша отговорност е всяка седмица да представяме състоянието на международните проблеми и да председателстваме кластера комисари, които са, е, е, в чието правомощие влиза външната политика в най-пряк е, вид. Макар, че измененията в климата и миграцията не са част от тях, но пък са сред най-важните международни предизвикателства, които стоят пред нас. Нека да дам един уместен пример за начало. Нека да поговорим за това, кой залага правилата този, който е, плаща е, на музиката, е, този, който плаща, командва музиката, който определя правилата, ще властва, ще господства. И това в тази връзка трябва да знаем какво да казваме нашите граждани, как да премислим нашето разбиране за света. Например, е, примера с е, данните, информацията и е, непрекъсновеността им. Даните, информацията са в сърцевината на сегашната економика. Цялостната е, стойност на е, економиката, зависеща от данни и информация, е по-голяма, отколкото стойността на, на, на цялостната търговия е, с петрол в света. Значи, правилата, които управляват информационния свят, са не по-маловажни от тези, които въжат за света на пазара на петрол. Тук става дума за цифровите платформи. В Китай собственик на данните е държавата. В Европа обаче информацията, данните са в ръцете на е, индивидите, на лицата кой модел ще е, е, има надмощие, кой ще победи, е, дали държавата или е, индивидите. Ние в Европа сме с основание, се гордеем с е, модела на, нашото, е, на организация на нашите общества и економики не трябва да се самозабравяме, но наистина представляваме уникална комбинация от свобода, економически е, просперитет и социална солидарност. През 90-те мислехме, че ще има глобален процес на конвергенция около тези понятия, тези идеи, но това не се случи. Вместо това се е, забелязва надпревара, конкуренция между политическите системи. Когато говорим за е, система, е, значи Китай е системен съперник наш. Какво означава системен? Тоест, самите системи се, се конкурират, се състезават помежду си. По-малко от 9% от световното население е, е, може да наделее, ако е, и се връщам към началото на своето е, изказване, не действаме заедно. Сега, отчествахме падането на Берлинската стена. Аз бях там. Мнозина смятаха, Мнозина смятат, че няма альтернатива системата на либерална демокрация и пазарна економика. Спомните си, е, имаше е, твърдение, че това е края на историята, но историята не свършва. Съветската система не е по-добра альтернатива за добруването на хората, както мнозина от вас знаят твърде добре. Но видяхме, че в Китай стотици милиони успяха да излязат от бедността и да станат част от една от най-големите промени в историята на човечеството в недалечното бъдеще Африка ще има в повече още един милиард като население. Това е демографския взрив, който очакваме в Африка и трябва да се запитаме как можем да го управляваме. Разбира се, Африка не бива само да се гледа през призмата на миграцията. В Африка обаче има проблеми с демографския дисбаланс, економическия дисбаланс и разликите се увеличават. Ние можем да бъдем партньор с Африка и единствено ако работим заедно с Китай, можем да постигнем успех. Ние трябва, разбира се, да настояваме на зачитането на правата на човека, защото не е ясно дали нашите партньори ще имат нашите цели. Необходимо е и да обясняваме какво означава този европейски зелен курс, за който се говори и в Европейската комисия, и вчера и днес в Мадрид на срещата за климата. Като цяло виждаме, че естеството на външната политика се променя. Външната политика е различна от варианта си в миналото. Външната политика вече не означава единствено дипломатически контакти. В нея попадат всички измерения, економически, и демографски, и ние трябва да започнем да мислим в много по-голям мащаб, за да се справим с предизвикателството. Нека поговоря и за географските подходи. Ще започна с Западните Балкани, които попаднаха в новините, като ли Там сега се усеща огромно разочарование поради отказа да се даде път за разширяване на Европейския съюз. Ние не бива да отказваме на Балканите европейската перспектива. Аз искам скоро да посетя Сърбия и Косово, но в Косово в момента няма правителство и едва ли си струва да се отиде преди то да се сформира. Така че едва ли ще успея да изпълня обещанието си първото ми посещение в чужбина да е в Косово – но ще отида в Братислава, където се провежда заседанието на ОССЕ. Там ще разговарям с министрите от Русия и страните от изтока. Ние трябва да продължим да подкрепяме и Украина, Грузия, Молдова. Обясних, че е необходимо да имаме водеща роля – в партньорството с тези страни. Освен това е необходим един всеобхватен подход към множеството конфликти в залива. Идната седмица ще председателстваме заседанието относно ядреното споразумение. Много е важно това споразумение да не бъде изцяло неизпълнено. И накрая няколко думи за Сахел. Нека почетем памета на френските войници, които загинаха там. Принципно тенденциите там са отрицателни. Аз идвам от Париж. Мога да ви кажа, че е необходимо да продължим колективните си усилия в Сахел. Не можем да оставим само някои от европейските държави да поемат товара. Говорим за огромна част от Африка, където предстои да се случи този демографски взрив – а не се предоставят никакви обществени услуги. Те са в основата на политическата организация. И за това ние трябва да работим в тази част на света. Много от заплахите за нас всъщност са там, в инкубация. Не искам да продължавам повече. Надявам се да проведем ползотворна размяна на мнения по всички тези и други въпроси. Днес ние излязохме с съобщение, първото за моя мандат. В това съобщение се засяга споразумението с Турция, както и някои тревоги във връзка с него на Гърция. Надявам се да говоря за това на срещата в Братислава тази вечер и утре. Аз съм на ваше разположение за провеждането на един открит и честен дебат. Защото трябва честно да си го кажем, между европейските държави има множество трудности, но единственият начин те да се преодолеят е да се говори за тях. Да се разбира спецификата и трудността на някои проблеми за дадени страни – Това е подход, който се корени в историята, а това е история, която ни връща векове назад. Само така ще преодолеем различията помежду си и ще изградим тази обща история, нещо важно за оцеляването на европейската цивилизация. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря ви, господин заместник председател и върховен представител, господин Борел. Уважаеми колеги, господин Борел разполага с около 50 минути. Над 25 колеги са се записали за изказвания. Аз трябва да се съобразя с географския признак, политическата група, равенството между половете. Това е мисия невъзможна. Но едно е ясно. Първо ще дам думата на нашите гости от държавите членки и след това на колегите от Европейския парламент. Йозеп, нека да направим следното. Когато чуеш няколко въпроса можеш да кажеш. Спри, сега ще отговоря. Добре, така предпочиташ. За колегите от националните парламенти, вие разполагате с карти, които трябва да попълните, ако искате да вземете думата. Тъй като много колеги искат да се изкажат, моля ви, Съобразете се с ограничението от минута, минута и половина. Започваме с Миро Ковач от Харватия. Заповядайте. So much, to... Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че не е необходимо да променя пола си и мога да задам своя въпрос. Поздравления на заместник председателя и върховния представител – Високо оценявам неговото въведение. Съгласен съм с господин Борел, че Европейския съюз има финансова, економическа, дипломатическа мощ и в бъдеще трябва да стане и носител на политическата мощ. Ако искаме да участваме на световната сцена, то трябва да поемем ръководството в свои ръце на това, което се случва на европейския континент. Това също така означава, че би трябвало да се погрижим и за Западните Балкани. Много се надявам, че с вашата подкрепа идната година ще се вземе решение за започване на преговори с нашите приятели от Северна Македония и Албания. Благодаря ви. Благодаря на Миро Ковач. А сега от групата на НП госпожа Совко. Господин министр, много се радвам да ви видя тук в парламента. Сега ще продължа на английски язик. Както колегата от Националния парламент каза, Западните Балкани са важни за Европейския парламент. Ние имаме стратегия за тях. Те са в фокуса на нашите интереси. Сигурен ли сте, че няма да успеете да посетите първо Западните Балкани, за да покажете символичното значение на този регион от гледна точка на сигурността? Ние искаме по този начин да имаме обща външна политика. Но в момента сме заложници на действията на Турция, както и заплахата с тези милиони бежанци, които ще бъдат пуснати, ако не се стигне до споразумение. Моето искане би било да се последват препоръките на Европейския парламент. Ние имаме своите резолюции за всички тези страни и ще е добре първото ви посещение да е в този регион, за да се покаже, че мира и сигурността там, в югоисточната част на Европа, е много важ... са много важни. Благодаря от националните парламенти господин Гутиереш от Испания. Благодаря. Ако нямате нищо против на испански, на първо място искам да поздравя господин Борел. Ние в испанската делегация много се гордеем с неговото назначение. Три кратки въпроса. Първо, в началото на 20 век в Европа живееше 25% от европейското население, но сега има промяна в тези данни. Как можем да бъдем конкурентоспособни в сравнение с големите световни сили, ако се действат и прилагат едностранни политики? След това ме интересува каква ще е ролята на Европа в отношенията с Латинска Америка. И накрая миграционната политика. В Европа има установени квоти – какво мислите вие за баланса между миграционната политика и контрола по границите и също така как се вписва Сахел в тази миграционна политика? Благодаря. Благодаря социалистите и демократите, господин Пицула. Благодаря ви, господин председател, господин Борел, господин върховен представител. Много се радвам, че сте тук в парламента. Мога само да ви поздравя и наистина да ви пожелая успех. В своята декларация за намеренията вие говорите за водещите принципи като единството, така че да има една обща политика за сигурност и отбрана в Европа. Вие говорите за това, че Европа трябва да бъде интелигентната сила, да знае как да използва европейските инструменти. Но нека погледнем какво се случваше до тук. До неотдавна САЩ и НАТО гарантираха тъй наречената твърда сигурност, но сега някои държави са несъгласни с ролята на НАТО в бъдеще – трябва да се мисли и за това как да се запази потенциала, след като САЩ сега се изтеглят постепенно. Като върховен представител, вие как виждате своята роля, така че разговорите между държавите членки да бъдат конструктивни и да се стигне до едни добри способности и адекватно бюджетиране? Благодаря. Още един въпрос ли искате? Добре от националните парламенти госпожа Григочич от Словения. Благодаря ви. Ние в Словения сме съгласни, че Европейския съюз трябва да бъде надежден и важен международен партньор. Необходима е последователност и координираност на световната сцена, за да се реагира на бързите промени – Европейския съюз трябва винаги да подкрепя многостранното сътрудничество. Европейският съюз би трябвало и да работи за съвместното сътрудничество, особено при хибридните и киберзаплахите. Отношенията на държавите членки с трети страни трябва да бъдат също уеднаквени и да следват общ подход. Важно е да настояваме на върховенството на закона и зачитането на основните права. Ние в Словения продължаваме да участваме активно в това гарантиране на тези цели в нашия регион и Западните Балкани, защото историята е показала, че Западните Балкани са един много чувствителен регион, в който все още има много проблеми. Тяхна обща цел е членството в Европейския съюз, но разбира се, този Европейски съюз трябва да има водеща роля и да бъде надежден партньор господин Борел. Много от въпросите бяха за Западните Балкани. Аз съм дълбоко убеден, че не може да се поставя под съмнение политиката на Европейския съюз към Западните Балкани. Това трябва да е основен приоритет. Въпросът за разширяването доведе до някои въпроси напоследък и това е най-малкото, което можем да кажем. Но в средосрочен и дългосрочен план нищо не се е променило. И ние трябва да се потрудим, за да подготвим срещата на върха през 2020 година с хрватското председателство в Загреб. Това е, ще бъде изключително важно, за да отговорим на вашите въпроси. Междувременно трябва да продължим да работим с всички държави членки, за да разберат всички, че не можем да зачеркнем европейската перспектива на, тази, на тези страни. Не успяхме да избегнем войната в Югославия. Там загинаха и пострадаха повече от 150 хиляди души. Огромна трагедия и наследството на тази трагедия доведе до разделения, бедност и националистически конфликти. Европа е единствената, която може да да намери решение на този проблем. И според мен този въпрос ще трябва да се обсъди отново в съвета до срещата в Загреб. От своя страна мога да гарантирам, че комисията има силен ангажимент към въпроса. Мисля, че отговорих на два или три въпроса. Имаше друг въпрос за НАТО. Какво става с НАТО днес? Аз мисля, че има няколко проблема в взаимоотношенията ни с НАТО. Първо, представата, че Съединените щати проявяват повече интерес към Азия, отколкото към Европа. И това е реалност всъщност. Тихоокеанския регион е много по-важен, а той не е в Европа. Второ, известна липса на последователност в позицията на САЩ за Сирия. Ние критикуваме тази а, липса на последователност и не можем да я приемем. И на трето място ангажиментите на САЩ, свързани с економическите им интереси. Тези три факта определят представата и възприемането на НАТО от европейска гледна точка. По време на изслушването аз казах, и продължавам да смятам така, е най-важната най-важният отбранителен инструмент за Европа. Единственото, което можем да предприемем е да укрепваме тази връзка и заедно с това да укрепваме допълнителния капацитет, изграден от европейците, за да решим непосредствените си проблеми. Ще ви дам само една цифра, когато напуснат британците Европейския съюз, ако напуснат, 80% от военните разходи на НАТО ще се покриват от страни не членуващи в Европейския съюз. Т.е. ние ще предоставяме 20% от военния капацитет. Ние сме част от НАТО, но не сме най-важната част. И има проблеми в, ни, в непосредственото ни съседство, които не могат да бъдат решени чрез задействане на член 5. И тези представи, промяна на интереса към Азия, липса на последователност и политика, свързана с економическите интереси, влияят върху начинът по който европейците гледат на НАТО. Нека да добавим тук и стратегическата насоченост на Турция. Фактическите действия на Турция в Сирия а, и картината ясно, но не смятайте, че това е първата криза в НАТО. И в миналото е имало доста различни позиции. От 1956 година Суетската операция на а, Азия, на а, Великобритания и а, Франция. А, кризата Кипър не за първи път а, има разногласия. Важното е да запазим онова, което ни обединява. Факта, че за европейците НАТО е основният инструмент за колективна защита. Имаше и въпрос за миграцията и граничния контрол. Не вярвате, че миграционните проблеми могат да се решат с граничен контрол. Границите трябва да бъдат сигурни, ако една страна не защитава границите си, тя вече не е държава. Така че защитата на границите е нещо, за да успокоим гражданите. Но това не е единствения път към справяне с миграцията. Ние няма да спрем вълните, ако не се насочим към причинителят – там, където проблемът се предизвиква, не там, където проблемът се проявява. Това предполага партньорство за развитие с африканските страни и споразумения, за да можем да връщаме хора, които са нередовни мигранти и заедно с това да осигуряваме закрила и обежище за онези, които имат право на нея. Миграцията е много важна част от външната политика и в петък колеги от комисията ще посетят Анкара, за да говорят с турските власти по повод нарастващия брой мигранти, пристигащи в гръцките острови. Това вече не са мигранти, не са бежанци, бягащи от Сирия, а хора от Афганистан, които очакват последиците от мирното споразумение с талибаните. Последният въпрос беше за Латинска Америка. Ще ми позволите ли да отговоря на този въпрос на испански? Би било много странно да говоря за Латинска Америка на английски или френски, особено отговаряйки на испански колеги. От последния път, когато бях тук до сега, виждаме, че Латинска Америка избухна в пламъци. Латинска Америка по това време беше интересна само с Венецуела и Куба, но сега от Чили до Мексико виждаме една след друга различни страни, се оказват в центъра на огромни социални конфликти. И това не е само последица на растящото неравенство. Демокрацията не успя да избегне това. Създаде се политическа нестабилност – заедно с економическия растеж и това всъщност доведе до взрива. Тук има конфликти, които са социални, политически. Аз го казвам не защото съм испанец. Аз съм убеден, че Европа трябва да обърне много по-голямо внимание на Латинска Америка, защото до сега като че ли единственият проблем за нас беше Куба. Куба не е толкова проблематична. Чили, Еквадор, Боливия, Венецуела, Колумбия. Виждаме, че военните отново излизат по улиците и това е, е ужасно да се види. Военните са по улиците в градовете. Европа не бива да остава безучастна. Надявам се, че отговорих на всичко, което ме попитахте до тук. Не знам дали имаме още малко време, господин председател. Second round, Mr. Borrell, is that okay for you? Още един кръг въпроси, господин Борел. Госпожа Вон Крамон от Европейския парламент. А, удоволствие, тъй като вече споменахте, че въпросът за Косово и пътуването до Косово ще бъде възможно едва след съставянето на правителството. Аз ще задам само два въпроса. Единият. Украина. Тя е на решаващ етап. Нормандската четворка ще заседава в понеделник. Ние в наш интерес е Украина да не се провали и мисля, че трябва да имаме стратегически връзки с Украина. Какви са вашите предложения към украинците, руснаците, но и французите и германците? Как би могло да се намери стратегическо решение? Втори въпрос. Руското влияние не само в една от съседните ни страни, но и в държавите членки но също така и в региона на Каталуния, Брексит, какви адекватни мерки може да предприеме Европейския съюз за по-активно противостоене на руското влияние. Господин Люглю от Френският парламент. Благодаря. 13 френски военни бяха убити в Мали миналата седмица. Искам да подчертая, че сигурността на цяла Европа е, се защитава от Франция. Искам да ви кажа, че вашето присъствие в понеделник беше оценено Сигурността е обща цел. Стабилността на Сахел е стабилността и на Средземноморието и на Магреба. Това е стратегически приоритет за всички държави членки. Разбира се, Франция на място не е сама. Ние получаваме подкрепа на мисията в Мали, както и на държави членки само, че това не е необходимо. Европейския съюз трябва да играе важна роля в рамките на глобалния подход, който и осигурява добавена стойност. Участието на въоръжените сили трябва да върви ръка за ръка с мерки за управление, обучение, економическо развитие. И въпросът ми – каква роля осигурява Европа? Как може тя да работи в интерес на политически диалог в страните от Сахел? От Европейския последен въпрос от Европейския парламент. Винаги съм отворен към левицата. Госпожа Виланлева. Добре дошъл, господин Борел. Надяваме се, че ще ви виждаме често. Три бързи въпроса. Първо, стратегическата независимост на Европейския съюз. Какво мислите вие, госпожа Могерини? Често и говоря за стратегическата независимост и автономност и същевременно многостранния принцип – на сътрудничество. Какво мислите вие, след като Доналд Тръмп вече не иска да се придържа към многостранния принцип Русия също действа едностранно. Сега се задават въпроси и за НАТО. На второ място, това, което казахте за Латинска Америка е много важно. Ние сме съгласни. От друга страна, Виждаме, че демокрацията там сега е застрашена. Какво трябва да направи Европа? Тя трябва да заклейми тези конфликти, трябва да заклейми опитите за преврати и да помогне на развитието. Като разбира се, трябва да се водим от трудовите права, екологичните права, и да се сложи край на финансовия рай като възможност. Накрая, е, вие ще бъдете върховен представител и преди сте казвали и сега, че ще разговаряте за нас. Мисля, че наистина трябва да се опрем на европейските институции, за да имаме тази международна политика, която е толкова важна да изпълним своите ангажименти. Благодаря. Gracias, señor. Por favor. Е, заповядайте, господин Борел. Ще се опитам да отговоря на френски на въпроса за Сахел. Очевидно не правим достатъчно, като видим мащабите на пете страни, като видим, че границите са чисто и просто черти на границата, но на практика не съществуват. И като видим усилията, които полага Европа, очевидно е, нещата не се подобряват, че не са под контрол. И президента на Мали, стар приятел, който беше вчера в Париж, вчера, или президента на Буркина Фасо, сами не можем да, да се справим с проблемите, предизвикани от бунтовете. А, има множество стълкновения между селяните и фермерите поради липсващата вода, климатът и сушата, която настъпва, гони хората и ги потиква към миграция. Ако Франция не се беше намесила преди няколко години, Мали вече нямаше да съществува като страна и щеше да се случи това, което се случи в Ирак с Даеш – и Франция сложи край на това, предотврати го и напълно основателно Франция да настоява другите държави членки а, да участват това, в тази задача. Това не е колониална задача, там има исторически връзки, но не това е основното. Опасността, която ни дебне, няма нищо общо с колониалното наследство на Европа. Тук става дума за криза на юг от Сахара и, и трябва да се помисли как Европейския съюз може да участва в мисия до Франция. Има мисия, която не е част от бойните единици. Има испански и а, британски военно-въздушни единици, но за да решим проблемите на Сахел, трябва да умножим многократно военното присъствие. Франция сама не може да го направи. И дали ще има консенсус за европейска мироопазваща операция, не вярвам, докато има е, докато гласуването е с консенсус, не вярвам. Може, разбира се, да призовем за коалиция на желаящите, за да се подпомогне на французите, като знаем, че задачите там не са само от военен характер. Трябва да се изгради държава. Е как да се изградят структурите на една държава, която не може да осигури дори и минимална сигурност на когато и да било. Е, и аз се надявам, че ние ще успеем да мобилизираме допълнителни сили. Украина. Формата е, Нормандия, казват Европейския съюз, не е там. Вярно е. Както знаете, има много места, от които отсъстваме, но поне Франция и Германия поеха инициативата. Аз разговарях с руския министр в Токио наскоро в качеството ми на външен министр. Не знаем какъв ще бъде резултата, но от моя гледна точка е очевидно, че с Русия трябва да се поддържа политиката на санкции, докато не се постигне напредък, а в момента няма такъв. И заедно с това не можем да отричаме съществуването на една голяма държава, която ни осигурява енергията и с която трябва да имаме взаимоотношения, такива каквито имат всички европейски страни. Ние трябва да бъдем организирани и най-добрия начин е да предоставим на Украина цялата подкрепа, от която има нужда. Казвам, казвам го не за първи път. На новият президент на Украина отказа да използва сила във връзка с за възстановяване на Донбас. Аз съм съгласен с това, но а, това трябва да се постигне по друг начин и този друг начин е евро, европейско единство а, пред Русия. А, дали това единство е накърнено от а, стъпките на Франция? Не, не смятам така. Както Защото, както казваме ние, испанците, да си смел не означава, че не трябва да си възпитан. Ние трябва да бъдем твърди, заедно с това спокойни. на испанската колега. Не знам какво мога повече да добавя към казаното, което вече чухте за Латинска Америка. Там има огромна социална криза. Не знам Европейският съюз доколко е способен да вземе отношение, защото това, което там се взриви, се случи много неочаквано. Ние трябва да е, вземем мерки е, там, където положението наистина е, вече не търпи никакво отлагане. Това е Венецуела, защото венецуелския народ наистина страда и това е последица от политиките на санкции. Те се отразяват на населението. Европейския съюз не наложи санкции, но САЩ ги наложиха. Е, трябва колкото се може по-скоро да се из... излезе от тази задънена улица, защото тези, които плащат най-високата цена, са обикновените хора. Разбира се, че трябва да защитаваме и многостранния принцип. Няма защо да го повтарям пак – мисля, че един такъв въпрос би бил риторичен. Няма никакво съмнение. Многостранният подход не е нещо, което може да има альтернатива. А е правото на силния, т.е. обратното на онова, което искаме. Ние не искаме правото на силния, искаме сила на правото. И това предполага много странен подход към световните проблеми, особено в Латинска Америка. Както много добре казахте, там има социална криза. Демокрацията не можа да я предотврати, но само демокрацията може да е, реши тези проблеми. Е, сега много съжалявам, с голямо удоволствие бих останала да си приказвам с вас, но ме чака да в Братислава и трябва да си тръгна. Господин Борел, разбираме, че трябва да си тръгнете. Вашият кабинет ни обеща 10 минути допълнително. Добре, ще остана още 10 минути. След като кабинетът ми е казал това, значи са прави. Е така, господин Колс от Латвия е следващият. Благодаря, господин председател. Много конкретен въпрос. Позицията на Европейския съюз в глобалния свят е на основен защитник на демокрация, права на човека тук бих искал да чуя вашето виждане за приемането на, магнитски, на закон Магницки за целия Европейски съюз. Смятате ли, че това е реалистично? и дали това е подходящ инструмент за 21 век, когато сме възмутени от нарушаване на права на човека. Не говоря само за санкциите, наложени на Русия, където има нарушение на международното право. Става дума и за правата на човека, защото вие участвате в политиката по санкции и идентифициране на, на, на нарушенията. Какво мислите за закон Магницки за целия Европейския съюз? Второ, Бих ви поканил да сложите край на отрицателната практика на вашата предшественичка и да се присъедините към мисията на, обща, на CFSP в Хрватска. Това е много важна, на много диалог с националните парламенти. Е, много ще се радвам, ако прекратите е, отрицателната практика на пресчественичката ви. Фабио Касталдо от Европейския парламент е следващият. Благодаря, господин председател, господин върховен представител. Винаги се радвам да ви видя. Убеден съм, убеден съм че ще работим заедно. Сега ще премина на своя език. Има обща позиция за износа на оръжие от 2008, но за съжаление държавите членки не спазват критериите. Един от мотивите е отсъствието на механизъм за санкции спрямо тези страни, които не спазват. Смятате ли, че трябва да се преразгледа и актуализира тази позиция? като, например, изкуствения интелект и има ли нужда от режим на санкции спрямо нези страни, които не спазват обща позиция. Какво мислите за Тунис? Аз бях ръководител на мисията за наблюдение. Аз ни трябваше да покажем нашият ангажимент там. А, това е един от, а, наши, от мал, малобройните ни а, демократични партньори в тази част на света. Сега представител на Нидерландия. Може ли само за една, за няколко момента? Благодаря. Бих искал да попитам за Китай. В холандската преса днес се каза, че в болницата в Роттердам има китайски учен, чиято дейност ще се използва от китайското правителство за проследяване на дисиденти и уйгури. Ако това е вярно, то говори за подхода на Китай към правата на човека, но също така и за моралния подход на страните и как гледат на реципрочността в двустранните отношения. И когато разговаряме с китайския посланник, по правата на човека. Там се казва, нашето мнение е малко по-различно, но те са подписали Всеобща декларация по правата на човека и затова имаме правото да повдигаме този въпрос. Е, Съединените щати обмислят санкции срещу Китай във връзка с уйгурите, но искам да спомена и събирането на органи. И искам да попитам какво ще предприеме Европа и какво ще предприемете вие. Господин Борел. Китай, Тунис, което, каквото искате. Санкциите а, винаги, санкциите никога не са лесни за управление. Трябва да внимаваме с санкциите. За пример мога да дам Венецуела. Санкциите имат а, отражение върху населението. И не е сигурно, че те биха произвели търсения е факт. Но, но със сигурност водят до страдание. В Европейския съюз ние прилагаме индивидуални санкции и вие питате за възможността да се санкционират отговорни лица в Русия и Китай, трябва да. Не мога да дам общ отговор, трябва да се видят конкретните случаи. Правата на човека са неотменна част от нашите разговори с Китай. Подходът на китайците е различен, но както казахте, те са подписали Конвенцията за правата на човека и тази част от нашите, и това е част от нашите разговори. В момента това на маста на съвета няма предложения за санкции, такива за каквито питате вие. Не знам, не съм сигурен, че съм много запознат с закона Магницки. Ако не се лъжа, човек, който е бил убит, съжалявам. Ако можете да ми обясните за какво става дума, аз не знам. Може ли този, който зададе въпроса, да си повтори въпрос? Господин Колс, вие попитахте за закона Магницки. Бихте ли повторили? Закона Магницки се нарича Магницки, но той се приема в различни страни като инструмент за на, за откриване на нарушители на правата на човека и да им се търси отговорност, като замразяване на имущество и други мерки. А, той е прият частично, ако не се лъжа, от 6 страни, САЩ, Канада и няколко държави членки, но има идея да се въведе подобен инструмент на ниво Европейски съюз – Въпросът е, приемате ли, вие бихте ли подкрепили такава инициатива, тъй като върховният представител наблюдава тенденциите с правата на човека и нарушенията им. Не мога да отговоря на въпроса ви, тъй като не разполагам с достатъчно информация. Питате ме дали предлагам тази, дали подкрепям тази идея и дали бих предложил на съвета да приеме закон, за който са взели решение само 6 държави. Трябва да проучим въпроса преди да ви дам отговор. На Комисията по външни отношения приехме проект за доклада за обща външна политика на Европейския съюз – и там споменахме закона Магницки и евентуалното му въвеждане в Европейския съюз. Пътят, разбира се, е дълъг, но въпросът беше, беше вече повдигнат в Комисията по външни отношения. За Китай, добре. Господин Касталдо? А, за Тунис. Тунис беше страната, в която започна арабската пролет. Единствената страна, която преживя арабската пролет и не и не, не се превърна в диктаторски режим. Тунис е надежда за тази част на света и се надявам, ще положим всичко възможно, пламъка на свободата да не бъде угасен там. Това е лъч надежда за демокрация в Северна Африка и, както казах, ще направим всичко възможно да се запази тази надежда за страна, която успя да овладее неблагоприятните последици в много други страни. Тук можете да разчитате на подкрепата на Европейския съюз за демокрацията в Тунис. Добре, благодаря ви, господин Борел. Първото ви явяване е пред Европейския парламент на годишната среща с представители на националните парламенти. Благодаря за, за това, че представихте приоритетите, за това, че отговорихте на въпросите. А, не отговорих на въпроса дали ще посетя Харватска. Много бих искал. Поех ангажимент и ще бъда там. Mr. Burrell, we were look, we were looking forward to господин Борел. Ще очакваме да ви видим на живо в Загреб. Това, което казахте, е много важно послание за хрватските хрватски колеги. Комисаря Върхели е на път. Ще бъде тук след 3 минути. Много ви моля, изказвайте се по въпросите на разширяването и съседството, защото това са въпросите, по които, които попадат в неговия ресор. Благодаря. So, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please be seated. И така, дами и господа, моля, заемете местата си. Сега минаваме към втората част на заданието ни днес – И след като току-що обменихме мисли с върховния представител, сега за мен е удоволствие да приветвам с добре дошъл господин Оливер Вархей, новият новоназначение комисар за, а, разширя, по разширяването. А, заповядайте, добре сте дошли. И така, колеги, ще дам без бавене думата на господин Вархей Тук има представители на различни национални парламенти, председатели на комисии там, е, както и представители от някои е, държави от Западните Балкани, е, Босния и Херцеговина и Черна гора. Това е много важно досие за тях. Искам да кажа пред националните депутати. Ще се опитам да дам на максимален брой желаящи думата. Имам списък с имена. Разбира се, тези, които са задали въпроса в първия тур, няма да имат възможност за втори въпрос. Ще се опитам най-справедливо да разпределям времето. Е, така, сега господин Вархели е, въпро... Е, имате думата за е, вашето изявление. Колкото повече време да оставите за въпроси и отговори на депутатите, толкова по-щастливи ще се приберат те в дума си. Да, ще се опитам, господин председател. Ще съкратя максимално своето, своите уводни думи. Господин председател, дами и господа, представители на националните парламенти,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 това е един от първите е, така разговори, който проведах след като стъпих в тази длъжност. Вчера е, се срещах с депутати от Западните Балкани е, и тази комисия. Днес за мен е удоволствие да е, се срещна и да разговарям с представители на националните парламенти на, на нашите е, държави членки. Националните парламенти играят е, важна роля, решаваща роля в Европа в, по отношение политиката на разширяване. Разширяването не може да стане без съгласието на националните парламенти и аз имам предвид това, когато е, така планирам работата, която ни предстои. Вчера говорихме с колегите от Западните Балкани за това, как бихме могли да създадем за тях една по-ясна перспектива, пък и за нас също. Е, по-ясна европейска перспектива, е, по-ясна перспектива за нашето общо бъдеще. Трябва да подкрепяме, да подпомагаме тези страни. Те са в, е, намират сърцето на Европа. Да се помага на този регион е и от наш интерес всички ще е, спечелим, ако имаме един е, процъфтяващ, стабилен и сигурен е, съсед. Е, економиките ще имаме полза от е, едни силни економики около нас и нашата, ако тяхната, е, техния просперитет расте, също се, отнася, се отнася до, до е, комуникациите, енергетиката и така нататък. Е, до сега Западните Балкани ни сътрудничат добре по миграция и управление на границите, но трябват, е, трябва да им се вдъхне надежда, за да продължат е, да е, работят в тази посока трябва да им помогнем, за да могат да функционират е, демократично институциите им, да се упражнява. Е, парламентите са важни, защото те трябва да упражняват контрол върху изпълнителната власт е, най-добрия начин да се гарантира напредък в региона е чрез един процес на решаване, на който, който вдъхва доверие. Трябва да сме е, сигурни, че тази е, перспектива за присъединяване си остава такава. И първо, разбира се, всички държави в региона трябва да, да провеждат реформи, които да се отразяват на, на практика върху живота на хората просперитет, създаване на работни места, качество на живот и чувство за свобода на хората. Това може да се случи само ако темповете, темпото на реформи е устойчиво, стабилно, но и ускоряващо се. Почитаеми депутати, началото на следващата година комисията ще излезе с предложение за е, това да се, е, как да се придвижи процеса напред е, и как да се стъпи върху Балканската стратегия от миналата година, да засилим сътрудничеството и да е по-ефективен процес на сближаване, като отчитаме и проблемите и притесненията на някои държави членки. Основното, върховенството на загона, функционирането на демократични институции, реформа в публичната администрация, това ще са основни критерии и въпроси. Те са в е, е, сърцевината на трансформациите на обществата във всички западни държави от, Западна Балкани, от Западните Балкани, за да са готови те за е, членство. Освен е, ударение върху тези основни неща, искам процеса да бъде по-динамичен и не само да се отварят и затварят глави, а да се определят, е, набелязат възможности за по-бързо, по-тясно и по-ранно интегриране. Стимулите са изключително е, необходими в това отношение. Ето защо ми се иска региона да участва по-добре, да бъде интегриран в ключови е, европейски политики и преди присъединяването. Западните Балкани трябва да са тясно е, е, въвлечени и свързани с нашия зелен курс, цифровата програма или мрежата, транспортна и енергийна мрежа. Не трябва да чакат хората от тези страни до присъединяването, за да се така ползват от, от, от успехите на нашата общност общност и сътрудничество. Това е важно и за гражданите в Западните Балкани. Искам по-добро политическо ръководство на, политически, на процеса на присъединяване, включително най-високо равнище, за да се подпомагат и да се следи развитието на нужните реформи. Правителствата в региона трябва да поемат отговорност, така, щото процеса на реформи да бъде интегриращ. Парламентите ще играят водеща роля в този процес, най-малко понеже трябва да провеждат контрол върху законодателните реформи. Е, Европейския съюз трябва, също трябва да се подготви за, бъдещ, за да поеме бъдещи членове, които отговарят на условията Освен това, регионалното сътрудничество и добрите съседски отношения са много важни за напредъка на страните. Аз ще участвам активно в този контекст, ще подкрепям всякакви усилия за разрешаване на двустранни спорове. Ще работя с върховния представител Жозеф Борел, за да продължи диалога и да имаме успешен резултат до година. Почитаеми членове на Европейския парламент, няма консенсус в съвета и това беше повод за разочарование за много от, от нас. Но така или иначе европейската перспектива си остава непроменена. Към нас не може да има доверие, ако ние не привлечем своите най-близки съседи. Западните Балкани са нещо повече от съседи, те са в сърцето на Европа. Очаквам следователно да се преговаря с тези страни. Много е важно да се вземе решението за започване на преговори много преди срещата в Загреб до година. И тук може би трябва да добавя нещо за Албания и нашата подкрепа за Албания след опустошителното земетресение мината седмица. Ние въведохме механизма за гражданска защита. Освен това, търсим и други начини, за да помагаме в бъдеще – Днес на първото заседание на комисарите решихме да отпуснем на Албания 50 милиона евро, за да се справи с бедствието и организираме и донорска конференция. Извинете, очакваме Албания да се възстанови. Уважаеми господин председател, нека кажа нещо и за многогодишната финансова рамка. Тази комисия отваря нова страница. Ще има много промени и те ще се отразят и на новата МФР. Аз съм твърдо убеден, че новата комисия и новата многогодишна финансова рамка означават нови възможности за тясно сътрудничество с партньорите – така ще увеличи милостовия ефект в региона. Благодаря, готов съм да отговоря на въпросите ви. Um, Благодаря, Олвер Верхели. Сега, колеги, ще имате възможност за въпроси. Ще започнем отново с гостите ни от националните парламенти. Господин Фасино от Италия ще може да зададе въпроса си прав. Eh, e Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин комисар. Разбира се, оценявам е, това, което казахте за Западните Балкани, но трябва да имаме предвид нещо. Е, минаха 24 години от Дейтанското споразумение – денят е, след... Е, ето тук съм, господин комисар. Е, след подписването на Дейтенското споразумение, веднага след подписването му, ние обещахме на тези страни, че те ще се присъединят към Европейския съюз, защото това ще е гаранция за мир и сигурност. До 24 години минаха от тогава, две поколения са родени. Ако непрекъснато отлагаме е, е, ефектът ще е следния. Е, растящо отчаяние сред хората. Хората вече ще загубят надежда, че ще се присъединят към Европейския съюз, което ще подклажда национализъм и популизъм. Така че напълно съм съгласен с това, което каза комисаря. Мисля, че ние всички трябва да подкрепим предложението на комисаря. И преди срещата на върха в Загреб, трябва да разчистим е, блокажа в е, е, Европейския в съвета по отношение на започване преговори с Македония и Албания. Сега, какво мислите за положението в Средиземноморието, господин комисар, и какво ще правите там? Господин Галер от Европейския парламент има думата. Благодаря, господин комисар. В уводните си думи вие ясно казахте, разбира се, че ще бъдат прияти тези държави, когато отговорят на условията. Е, сега Албания и Северна Македония ги разглеждаме в пакет до сега. Но всъщност всяка страна трябва да бъде съдена по собствените си е, постижения и резултати. Можете ли да си представите е, ако, например, има критични бележки относно развитието, на, е, развитието в Албания, е, това е в контекста на казаното от е, френския президент, може да им се каже да се, е, че те трябва да почакат и тогава да се разбие този пар, пакет, да се започне с е, Северна Македония, след което, е, когато Албания отговори на е, необходимите изисквания, да започне процедурата и с нея. Така, такъв беше подхода и към източноевропейски, други източноевропейски страни, които се присъединяваха на по-ранен етап. Може ли да повторим същия подход? Благодаря сега. Госпожа Тангуи от Франция има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, бих искала да поставя един въпрос и по повод нещо, което тук що казахте. Казахте, че заблучаването и разширяването трябва да върват успоредно в, е, в, ние смятаме също така, но въпреки това Франция блокира е, преговорите за присъединяване. Следователно, е, е, междувременно Франция е, предложи и е, реформи, процеса на реформи в Европейския съюз, според който това, този процес на присъединяване да бъде да бъде е, постепен и необратим. Е, е, вие какво ще кажете, господин секретар, по френската позиция? Възможно ли е да кандидатите да имат достъп до структурните фондове? и съответно как ще се развие ролята на комисията, която да проследява освяването на тези фондове как, допълнителни средства за Балканите ще бъдат разпределени, какви, с, каква е стратегическата роля на инвестициите за сел интегрирането на тези държави членки за социал-демократите господин Санчес Рамой. Благодаря. Току-що чухме господин Борел. Той спомена Турция четири пъти в декларацията на своите намерения. Вие казвате, че ще работите заедно с господин Борел по отношение на Турция. Турция е съсед, партньор, може би кандидат Турция е важна. Вие вече разговаряли ли сте за Турция и имате ли идеи как да си разделите тази толкова важна тема с господин Борел? Господин Верхейли поиска по пет въпроса, така че имаме още един до петте. От Португалия, представител на Португалия има думата. Тук ли е? Благодаря, господин председател. Имах е, въпроси към господин Борел, но не можах да го задам. Така че сега имам въпрос за бъдещето разширяване. Не смятате ли, че ще е по-добре да се даде повече време на сегашните кандидати да е, прегърнат е, по-убедително европейските ценности преди да станат членове. И после всички национални парламенти бяха мобилизирани да дойдат тук и не смятам, че е, беше коректно да ни да, да дадете само 20 минути за е, възможност за обмен на мисли с господин Борел. Следващия път е, да се коригира това, моля. Съжалявам, е, не отговарям за графика на върховния представител. Трябва да сме така да оценим факта, че той успя да намери време дори първата седмица да дойде тук. Е, комисията току-що започва работа си. Нашата е, комисия е, така се наложи и успя да се вреди, така че да, да дойдат първо при нас тези представители на комисията. Сега, ако обичате, отговорете. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговарям сбито на въпросите, за да поемем повече, да чуем повече въпроси. По въпроса, който зададе господин Галер за разделянето на държавите е, членки, е, кандидатките, извинете, кандидатките. Е, това разделяне, отцепване е политически продукт то зависи от е, е, е, според мен, то не става автоматично просто. Събираме, разделяме. Според мен трябва да действаме според резултатите, заслугите на държавите и да ги да ги съдим по това, което са е, постигнали. Те отговарят за сега на нашите условия. Така че сега проблема с това дали едната върви по-напред или не, е, другата не стои, защото и двете са отговорили на тези условия и ще бъде несправедливо е, към едната или другата. Би трябвало същите постижения, едни и същи постижения да бъдат възнаграждавани по един и същ начин. Така че моят подход е, че трябва да започнем преговори и с двете страни през март. Разбира се, аз не съм глух за проблемите и това, което тревожи държави членки по отношение на Албания. Аз ще действам в тази посока и ще се постарая да получа подкрепата на всички държави членки. В противен случай няма да стигнем до никъде. Така че ще е, положа максимални усилия да, е, така, да работя с тези държави членки, с националните парламенти, ако е необходимо. Вече е, говорих с представители на датския парламент и ще ангажирам, ще работя с Албания, за да им помогна. По френското предложение, много други предложения, между прочим, има, не е само френското. Е, свидетели сме на група държави членки, които са много недоволни от е, това, че не се взе решение в е, съвета. Ние трябва да огледаме всички съображения. Ще пътувам скоро до, в Париж. Ще говоря с френските власти, за да видя какво смущава тях предимно. Но едно е ясно, че никой не поставя под въпрос европейската перспектива за тези страни. Това е, е нещо, което не подлежи на дебат. Аз лично не, въобще не бих искал да говоря по този въпрос. Готов съм да разговаряме за методологията, за това как по-добре да се подготвим, как по-добре да обединяваме информацията си е, на място, как е, оценката си за напредка напредъка на тези страни, но въобще не искам да говоря за е, да, да дебатирам по европейската перспектива. По увеличаване на бюджета и за какво може той да, се, да послужи. Първо, да интегрираме веднага е, Западните Балкани в ТЕН-10, тен е, е, мрежата. То е, тя е от решаващо значение за економическото развитие. Без транспортна енергийна инфраструктура интеграция не може да има. След това въпросът за съвместните ни действия с върховния представител за Турция – сега, излишно е да казвам, че колегиума работи е, в колегиален начин. В първите е, три дни от е, работата на тази комисия пет пъти съм се срещал с господин Борели. Непрекъснат контакт сме. И е, Турция, в случая с Турция не само политиката на съседство е залога, ами политиката за сигурност също и ние работим заедно като много силен екип с него. По, за на положението в Средиземноморието. Бих могъл да говоря доста за това, но съвсем накратко става дума за следното. Ние искаме да има мир, просперитет и стабилност и в този регион. Тези от страните, които са готови да сътрудничат с нас, да създават една местна економика, от която да се ползва местното население, да създават и стабилност по този начин, които са готови да работят с нас по миграцията, с тях ще работим в тясно взаимодействие. Например, Марокко. Марокко може да служи като модел за целия регион. Ние сме готови да имаме подобно и по-високо ниво на сътрудничество и с други страни, да кажем Тунис. Така че нашата е, политика ще е отворена, ние ще, е, се, ще бъдем проактивни, но ще е, отстояваме и общите си интереси. Благодаря, Оливер. Отново националните парламенти. Господин Клих от Полския парламент не е тук. В такъв случай господин Ажулбалис от Литва. Благодаря, господин председател. Първо, искам да попитам за нашата обща позиция. Как може да се удържи успешно на опитите на Русия да спре страните по пътя им към Европейския съюз. И вторият въпрос е относно Белорусия. Не смятате ли, че наши, нашата работа с Белорусия всъщност помага на жизнеността на господин Лукашенко? on Okay, Petras or oh, Ilan, you. All right. Thank you. Thank you, David. I mean, we, we share a question, all right? I mean, share a question, but it... Можете да си разделите въпроса, ако искате. Добре, така и ще направим. Ние сме от един и същия регион на Европа. Господин комисар, може би до коледа Белорусия ще бъде погълната от Русия и брой на страните в Европа ще намали с една. Докато ние тук си говорим по общи въпроси, Белорусия може би ще се интегрира в Руската федерация. Те говорят за интегриране. Аз мисля, че това е присъединяване, аншлус. Интересуваме До кога ще продължаваме с тези празни думи за приоритетите и партньорите? Благодаря и, и сега и е моите 30 секунди. Нека да поговорим за френското предложение, тъй наречения non-paper или неофициален документ. Мисля, че той е важен, що се отнася до методиката. Вие искате ли да промените методиката? Ако Отговорът ви е да. Как ще защитите едно такова решение на ниво комисия? И след това Какво е вашето отношение към възможното разширяване по посока на Западните Балкани? Благодаря ви, Илхан. Сега давам думата на страна, която иска да се присъедини към Европейския съюз. Давам думата на представителя на Черна гора Никола Рашночевич. Заповядайте. Благодаря. Ние на Западните Балкани сме готови да изпълним всички наши задължения по реформите. Моля ви да ни помогнете Използвайте ентусиазма на Западните Балкани, защото не го ли използвате, това ще отвори път на други трети страни, които имат своите интереси и искат да упражняват влияние. Това ни е много добре известно в Черна гора, където има известно руско влияние през последните години. Колегата спомена методиката – това означава ли, че вие ще промените за страни, които вече са в процедурата, например Черна гора преговаря вече 7 години. Или методиката си остава същата. Благодаря. Благодаря ви. Мик Волис тук ли сте? Не, той си е тръгнал. След това от независимите унгарски колега. Господин Вархали, поздравявам ви за назначаването ви. Три кратки въпроса. Както казахте в изложението си, разширяването на Европейския съюз – понесе тежък удар преди няколко седмици. На Балканите обаче и в съседство на Европейския съюз е важно да се упражнява тази тъй наречена мека сила в сферите на влияние. Аз си задавам въпроса защо страни като Русия и Турция използват културни и економически средства и много конкретни проекти, за да го правят. Докато за Европейския съюз се питам какво прави по отношение на страните, които желаят да се присъединят. По-нататък, как да има кредит на доверието към Европейския съюз и процеса на разширяване – след като някои от самите държави и членки не се придържат към нормите на Евросъюза и към неговите принципи. На трето място, като комисар, какви са вашите инструменти за по-нататъчния процес на разширяване – Например, с какви инструменти ще затвърдите колективното зачитане на правата на мълцинствата? Това е проблем. И мисля, че преди да има по-нататъчни разширявания, трябва да има гаранция за тези права. Благодаря и накрая господин Куцумас от Гърция трябва да е на 118 то място. Благодаря ви, господин председател. На първо място благодаря за поканата от името на гръцкия парламент. Искам да ви пожелая успех. Позицията на Гърция винаги е била подкрепа за всички западно-балкански страни по пътя на разширяването, за да има сигурност, развитие, мир в този регион. Но разбира се, предусловие за подкрепата на Гърция е изпълнението на строгите критерии. Моят въпрос Интересуваме дали ще бъде зачитано и международното морско право обаче в допълнение на европейските норми, защото напоследък го виждаме погазено в Средиземноморието. Заповядайте, Оливър, за втори кръг от отговори. Благодаря ви. Ще групирам въпросите за източното партньорство и първо Украина, как можем да увеличим сътрудничеството и стабилността там. Ние, разбира се, трябва да се съобразим с териториалната цялост на Украина и докато не се изпълнят условията по Минското споразумение, не можем да отслабим санкциите налагани на Русия. Трябва също така да присъстваме много по-активно в Русия и в Украина, извинете, и в други партньорски държави, които искат да работят с нас. Тези, които са подписали споразумения за свободна търговия, имат по-голяма възможност да задълбочат отношенията си с нас, ние можем да им помагаме и при развиването на пазарна економика. Без реална економика страните от Западните Балкани ще бъдат уязвими – така че в наш интерес е да подобрим стабилността на региона чрез подпомагане на устойчивото економическо развитие. За Белорусия. Нашият подход е следният. Ако не сътрудничим изобщо с тази страна, тогава не можем изобщо да повлияем. Разбира се, Нашето влияние е слабо. Сътрудничеството ни също не е кой знае колко активно, но ние трябва да присъстваме на място, трябва да работим с гражданското общество, за да можем да представим своите ценности. В противен случай само ще ги улесним, когато се обръщат към Русия. За френския документ мнозина от вас се позоваха на него. Мога да кажа само, че смяната на методологията е едно – а поставянето на цялото разширяване под въпрос е нещо съвсем друго. Ние можем да говорим за постепенни промени в методологията, така че да има повече доверие в метода и в държавите членки и тези, които се присъединяват. Но ние трябва да работим и по-динамично. Така че при преразглеждането на тази методика, моят приоритет – ще бъде когато съответната страна е постигнала резултати, ние от своя страна също да реагираме с резултат. И обратното, когато има отстъпление, ние също да правим крачка назад в преговорите. Но това не е само казано във френския документ. Ние имаме и своите идеи. По отношение на меката сила и по-голямото присъствие на ЕС на Западните Балкани. Аз не случайно говорих за економическия двигател. Вземете коридорите ТНТ. Нашите компании са едни от най-големите инвеститори в този регион – Инвестира се в железници, магистрали, централи. Ако нашето участие в региона се увеличи и ако има средносрочно и дългосрочно планиране, например за инвестиране в транспортната структура, тогава ние ще имаме реално влияние – в региона и ще можем да отбием влиянието на всякакви други трети страни. С други думи, ние ще трябва да се ангажираме повече Попитахте ме по отношение на методиката и дали промените ще се прилагат и спрямо тези, които вече договарят присъединяване. Мисля, че това не би било разумно решение. Правилата не могат да се сменят в ход. Разбира се, колегиумът на комисарите ще трябва да обсъди това, но ние ще имаме много ясно разписани идеи в началото на месец януари, след което ще мога отново да разговарям с вашата комисия. Аз ви уверявам, нямам никакво намерение да забавям процеса. Напротив, искам да има резултати и разширяването да продължи. И накрая по колективните права на младсинствата наистина в този регион правата на младсинствата понякога са спорни, няма винаги признание на колективните права. Но и не всички държави членки ги признават но защитата на младсинствата е европейска ценност и моята задача е да я защитавам, да я отстоявам по време на разширяването. Нека да вземем за пример младсинството на ромите на Балканите. Това е изключително важен въпрос – Говорим за една много специфична общност в региона със своите нужди и проблеми. Ние трябва да работим по тях. Така че да, господин Гюнтеши, аз съм съгласен с вас. Трябва да разгледаме тези теми, да работим по тях, иначе ще е много трудно да имаме дългосрочен мир и стабилност. Благодаря третият кръг. От името на националните парламенти господин Канич от Латвия. Здравейте! Ние разговаряхме за доста от страните от източното партньорство, но се каза много малко за Грузия, Молдова или Украина. Докато тези страни имат нещо общо, не само като бивши съветски републики, защото те всички имат и окупирани територии. по отношение на бъдещата им интеграция в Европейския съюз, вие какво мислите? Защото да, те имат своите проблеми но са и също така много специфични. Вземете Грузия. Може би Грузия заслужаваше членство в НАТО още преди много години, а все още се бори за него. Мисля, че до сега трябваше да изпълнила и критериите за европейско членство. Благодаря от Европейския парламент, господин Болчек. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че сте при нас, господин комисар. Няколко важни въпроса, като говорим за разширяването. Радвам се, че започнахте с ролята на националните парламенти. но вие знаете какво е положението с тях на Западните Балкани. Аз съм докладчик за Сърбия, участвал съм в междупарламентарния диалог. Виждам, че в региона има криза на парламентарния живот и култура. Въпросът ми е какво планирате, за да настъпи подобрение? Не говорим за отделно посещение или изявление – за да има върховенство на закона ни трябват работещи парламенти. На второ място комуникацията. Много често в региона тя е селективна и там се говори повече за Русия, отколкото за Европейския съюз. Ние трябва да променим това, какво планирате вие. Като трябва да се ангажират и групите от региона. Благодаря. От националните парламенти, госпожа Карими от Нидерландия. Благодаря ви. Благодаря за информацията. Има въпрос относно Турция. Бихте ли ни обяснили защо към Турция подходът е различен. Първо при миграционното споразумение, второ по отношение на присъединяването, на трето място членството в НАТО. Какъв е вашият обхватен подход към Турция? Благодаря от Европейския парламент господин Мавридис. Благодаря ви, господин председател. Тук съм господин комисар, ще говоря гръцки. Аз също искам да задам въпрос за Турция. Особеното тук е, че в самата Турция няма зачитане на правата на човека или на международното право, или на международното морско право. Следователно въпросът ми е съвсем простичък. Как виждате вие нашите отношения с Турция в момент, когато искаме Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз, а Турция е страна кандидатка? Вие ще трябва да се занимаете с този въпрос като комисар. На второ място, не мислите ли, че е назрял моментът да помислим и за инвестиране в страни извън Европейския съюз, така че да няма миграция от там към Европейския съюз. Благодаря отново от родната ви страна, представител на унгарския парламент. Благодаря ви. Нека подчертая, че Унгария не е променила политиката си по отношение на разширяването. Това е една от най-важните стратегически политики на Европейския съюз, чрез които Европейския съюз може да се справя с предизвикателствата. Същевременно разширяването в момента е спряло и виждаме, че има загуба на доверие в него. Институционната и правна рамка не бива да бъде обвинявана за това, по-скоро липсва политическа воля в държавите членки. Унгария не е против преразглеждането на процеса на разширяване. Не бива да се спира напредъка на тези страни, обаче на второ място много са важни текущите преговори с Сърбия и Черна гора. Господин комисар, кога ще се присъединят Сърбия и Черна гора към Европейския съюз. Благодаря и накрая колега, който беше член на Европейския парламент, но сега е в собствения си парламент. Заповядайте, как се чувствате? Борелто. Благодаря ви. Ние зададохме този въпрос на господин Борел, но мога и вас да ви питам. Защитата на нашите ценности, затвърждаването на основните права, на човешките права, на демократичните права е важно. Ние имаме и някакъв морален авторитет. Имаме връзката между външната политика и нашата вътрешна политика. Като говорим за меката сила, тя може да бъде ценна единствено ако ние подхождаме селективно и във вътрешен план. Но не може нито един елемент да бъде изпускан, защото говорим за права. Например, преследването на каталунските лидери от Испания. Виждате ли колко селективно подхождаме? Става дума за политици и граждани. Също така, вземете турския президент, който преследва кюрдите. Отново се връщам и на политическите и социални лидери в Каталуния, които пострадаха. А би трябвало всъщност да правим това, което очакват гражданите, винаги да защитаваме човешките права, да има гаранция, защото за това пеем и в Ода на радостта. И сега още един бивш депутат от Европейския парламент. Благодаря. Аз е, ще говоря на испански. Исках да отправя реплика към предходния колега. В Испания не са пострадали никакви човешки права. И ако има хора, които са в затвора, то е защото те са били осъдени от Испански съд заради участието си в опита за държавен преврат. Суверенитета на Испания, целостта на Испания е нещо, което е право на испанския народ и трябва ясно да се разбере. В Испания не липсват никакви свободи. Ние изпълняваме решението на съда. Испания е демократична държава, в която човешките права се, са защитени точно толкова, колкото и в останалия Европейски съюз. А след като има граждани, които са се опитали да извършат преврат. Те са се оказали в затвора по решение на съда, както и би трябвало. Господин комисар, имате, дум... Господин комисар, имате думата. Благодаря за Грузия, Молдова и Украина – и дали проблемите им с Русия, в това число окупация на територията им, би било пречка пред сближаването им с Европейския съюз? Мисля, че не. Ние сме показали това. Ясно е, че че като се приемат 70% от европейското законодателство, те могат да се сближат с Европейския съюз в всички части на живота. Ние ще им помагаме в областта на свободната търговия тези страни имат много възможности да се интегрират в всички области на живота. Ако обаче има допълнителни области, в които искат по-активно сътрудничество с нас, ние ще сме готови на това. Що се отнася до Украина, би било те да се, да се приобщят от гледна точка на цифровизацията, транспортна инфраструктура и, и други форми на свързаност. Аз не виждам никакви пречки поради окупираните територии да работят с нас. Тъкмо обратното, ние трябва по-активно да работим с нас, като си има предвид натиска, на който са подложени от Русия. За ролята на националните парламенти. Много интересна тема. Вчера я обсъдихме с представители на националните парламенти от Западните Балкани. Посланието е много ясно, а именно в националните парламенти всички трябва да правят парламенти и да правят политика. Аз бих посъветвал всички да се върнат в националния парламент и да работят там. В противен случай тези страни никога няма да ни убедят, че те са готови да участват в Европейския съюз като членове. Също така и имаме нужда от общ национален минимум, що се отнася до европейската интеграция. Те ви трябвало да решат по различията помежду си и да постигнат съгласие за членството си аз бих призовал всички членове на националните парламенти да направят това. Аз самичък не бих могъл да направя това. Когато по време на изслушването ми аз призовах за помощта на вашата комисия, ще продължа да призвавам за нея. Парламентаристите са особени е, хора. Те слушат себе си повече, отколкото слушат другите. И затова аз мисля, че депутатите от Европейския парламент са в най-голяма степен способни да обосновават ролята на парламентите в процеса на разширяване. И аз самият ще предавам това послание на всички, които искат да работят с националните парламенти в Западните Балкани. Сега по комуникацията в Западните Балкани. От само себе си се разбира, че присъствието ни в Западните Балкани от гледна точка на комуникацията не е най-доброто. Тук има нужда от усилия. Сега, ако погледнем фактите и цифрите, е, Европейския съюз и държавите членки са тези, които полагат най-много в и за този регион. Е, за това трябва да видим защо е, пиара ни в тези страни е толкова зле. Имаме нужда от план. Е, евентуална възможност е, като е, програмата с Украина и EU for You или Европейския съюз за вас, за да обясняваме какво прави Европейския съюз. Има и още един съществен елемент. Нашите. Това, е, което предприемаме, е малко на парче. Вместо да, се, е, да насочим усилията си към големи идеи, с по-силно въздействие. Ето това са стратегиите, които обмислям. Но Това е много важен елемент в позицията ни за разширяването. За Турция. Подходът ни тук е много ясен. Има съществени проблеми в отношенията ни с тях. Има проблем с проучването за газ в района на Кипър – Съветът каза много ясно, въведе се възможността за санкции. Тук няма промяна. Ще трябва да продължим, докато се откажат от тези дейности. Има и проблем във връзка с преговорите за присъединяване. Ние повдигаме неколкократно въпросите си, свързани с основните свободи, свободата на пресата, журналистите в затвора или други примери за отстъпление от върховенството на закона. Тези проблеми си остават и няма да бъдат свалени от дневния ред до тогава, докато Турция се счита за страна кандидат. От друга страна, Турция е вторият по големина съюзник в НАТО и искам също така и в областта на миграцията. Те са важен партньор, така че ние трябва да преразгледаме взаимоотношенията си с Турция и това трябва да стане в Европейския съвет и в комисията. Имаме нужда от стратегически подход към отношенията ни с тази страна. И също така трябва да видим нашите слаби страни, но и силните такива. За Сърбия и Черна гора, как да се ускори процесът. Това е планът, който ви представих. Най-добрият начин да се ускори темпото е да ги мотивираме да се доближат към нас колкото може по-бързо. Защото ако вземем за пример пазарната економика, това е единственият начин да обясним защо има нужда от върховенство на закона, е, демокрация и стабилна съдебна система. Само по този начин може да се прави бизнес. Само тогава фирмите е, ще рискуват парите си. Ние имаме нужда от върховенство на закона е, в единния пазар. Това е полезно за тях и за нас. Господин председател, мисля, че отговорих на въпросите. Още един кръг. it will be the final round and it will only be composed of members from the national parliaments. А това ще бъде последния кръг е и само въпросите ще бъдат задавани само членове на националните парламенти. Но преди това, за дейностите на Турция в, в водите на Кипър и търсенето на газ. Съветът прие рамка за рестриктивни мерки за Турция, но сега очакваме санкциите да бъдат реализирани и има нужда а, за замразяване на активите и забрана за пътуване на унези, които носят отговорност за това нарушение на международното право. Само тогава ще ни вземат на сериозно. Сега, господин Петручел от Италия не е тук. Господин Збиниев, заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие току-що казахте, ако не започне процес на присъединяване в Западните Балкани, няма да се създаде канал за е, комуникация, чрез който да се обясни ситуацията на местните граждани. Не смятате ли, че би било разумно да се представи графика за бъдещия процес на присъединяване? Просто за да могат двете страни да се чувстват по за да се успокоят тези страни, че процесът няма да трае десетилетия, а години. Колеги, много ви моля да продължите индивидуалните разговори извън залата. Имам въпросът ми е на забележката ми е насочена към германските ми колеги. Господин Дитрих от Нидерландия има думата сега. Благодаря, господин председател. Скоро Обединеното кралство по всяка вероятност ще напусне Европейския съюз, е, но ще си остане съсед на Европейския съюз. Нека да погледнем отвъд е, Брексит след 5 е, години да речем. Кои според вас ще бъдат най-важните елементи на сътрудничеството между Европейския съюз и Обединеното кралство? Благодаря. Госпожа Жорда, имате думата. Моля, включете си микрофона. Господин председател, господин комисар, колеги, най-напред значението на политиката за съседство и източното партньорство и политиката за разширяване за страните от Западните Балкани. Те са много важни. Споровете през последните седмици за Албания и Северна Македония говорят за актуалността на темата. От тук и моите въпроси. Бихте ли ни споделили а, анализа си за връзката между външната политика на Европейския съюз и политиката на разширяване. Освен това, през септември окончателната декларация на междупарламентарната конференция за външната политика говори, за, говори че реформата на външната политика и на отбрана трябва да вървят заедно, за да се допълват взаимно. Как как виждате връзката между вътрешната реформа на Европейския съюз и политиката на разширяване? Господин Димитреско от Румъния имам два въпроса. Първо, какво мислите за Молдова и евентуалното разширяване? И с оглед на политическата ситуация в тази страна и загубата на Майя Санто, чето правителство падна от власт. И също така някои страни, най-вече Франция, предложиха нови правила за разширяването. Моята страна влезе в Европейския съюз, тъй като спази критериите от Копенхаген и след това бяха договорени главите. Ако има нужда от нови правила, вие имате ли конкретни идеи? Става, мисля, че имаме нужда от а, стриктни, от ясни правила с срокове. Ние имаме нужда от западните Балкани, но искаме процеса да премине Кладко, искам да ви кажа, че Майя Сандо ще посети нашата комисия през януари и ще разговаряме с нея за ситуацията в Молдова. На предпоследно място господин Бенишек Благодаря, господин комисар. Бих искал да подкрепя казаното тук. Страните от Западните Балкани имат нужда от перспектива. Защото ако ние ги изоставим, мястото ни ще бъде заето от други. Това не е в интереса нито на нас, нито на тези страни. Искам да цитирам комисаря Хан. Ако не осигурим стабилност на Западните Балкани, Западните Балкани ще донесат нестабилност в Европейския съюз. Имам въпроси за източното партньорство. Много беше казано, но като представител на Чешката република искам да ви попитам дали предвиждате някакви сериозни промени в философията, промени се политическата ситуация, тя се развива в различните страни и това е моята конкретен въпрос. Дали предвиждате някакви дали предвиждате сериозни промени в източното партньорство? И накрая господин, господин Джуканович от парламента на Черна гора. Благодаря ви много за тази възможност да ви да говоря пред вас и представители на други парламенти. Аз съм от е, Черна гора, член съм на опозиционната партия. Вчера участвах на заседание посветено на перспективата пред Западните Балкани. Искам да споделя едно мнение. Чухме, че има много критика към методологията, предложена на президента Макрон. Не всички споделят това мнение. Някои от нас подкрепят тази идея, защото гражданите ще са първите, които ще усетят полза от процеса на присъединяване. До сега гражданите не са видели полза от разказите за присъединяване. Не би ли било логично да има европейски ценности в Западните Балкани? Да се повиши нивото на интеграция между страните. Дори инициативата за малък Шенген – е много интересна. Ще приканите ли Черна гора и Босна да се присъединят? Ние смятаме, че инициативата трябва да се разширява и дори трябва да премахнем границите между страните от Западните Балкани. Ако успеем да направим това, ако тогава интеграцията ни в Европейския съюз ще стане по- лесна. За нас не е ясно, не е логично Черна гора да иска да се интегрира с Дания, но да не иска да премахне границата с Босна. Сега, за да продължа казаното от вас, аз бях в Белград понеделник и вторник и както мнозин от нас, които е, пътуват е, до Западните Балкани, първата стъпка е да се премахнат таксите за роуминг. Невероятно е, че е, ясно е, че е невероятно. Пресичаш границата и всичко се променя от гледна точка на телефонната връзка. Колеги, а, дадах думата на всички записали се в този много дълъг списък и давам думата на комисаря. Имаше два въпроса за графика за разширяването. Труден въпрос, разбира се, много лесно можем да кажем 2025 година, но това е нещо, което познаваме не става, не е работа да назоваваме дати и след това да ги променяме. Трябва да се разработи процес, с който да се осигури разширяването. Това е моята задача през следващите 5 години и целта ми е след 5 години поне една страна да е готова да се присъедини. Това е което мога да ви кажа за графика и съм готов да поема ангажмента. По въпроса дали разширяването и задълбочаването зависят едно от друго. Не смятам. Разширяването е възможно без е, сериозни институционални реформи. Разбира се, ако постигнем договореност по институционална реформа, толкова по-добре, но това не е предварително условие. А именно институционална реформа в Европейския съюз преди да се извърши разширяването. Европейския съюз е, трябва да може да работи е, и ако е съставен от 28 държави членки. По въпроса дали мини Шенген е добра идея, всяко сътрудничество между страните от Западните Балкани трябва да се приветства. Аз бих приветствал мини Шенген, но аз бих а, поставил едно условие то трябва да бъде приобщаващо. В, е, в тази система трябва да се включат всички. Иначе съм за. Е, лесно ще се преминават границите, полезно е за търговията, осигурява контакт между хората и ще има ползи, така че е, аз съм за, но всеки, който пожелая във вашия регион, трябва да може да се присъедини за Молдова. Следи много внимателно ситуацията там. Виждаме политическата ситуация там е трудно предвидима, поне в средносрочен план, но нашата линия не се е променила. Ние ще продължим да сътрудничим с молдовското правителство, докато изпълняват реформите. Ще оказваме институционална подкрепа на реформите, но реформите трябва да се извършват. В противен случай ще трябва пак да замразим финансирането, така че Молдова трябва да остане в руслото и ние няма да жалим усилия за това. Дали се предвижда разширяване към Молдова? За момента е много трудно да се осигури перспектива за разширяване, но дълбокото и всеобхватно споразумение предвижда възможност и дава възможност за подобряване на взаимоотношенията, когато приложим това споразумение, като изчерпаме всички области на сътрудничество, да, разбира се, всяка страна може да кандаства за членство, но това е различен процес. В момента не сме стигнали там за източното партньорство като такова и бъдещите ни планове. В момента сме в период на размисъл и ми е трудно да кажа какви нови идеи ще представим. Това, което мога да кажа е, че Обединяването в рамките на област, в която смятаме, че има простора сътрудничество, ще е част от тази стратегия. На този етап, това мога да кажа, скоро ще приключи публичната консултация, след това ще направим вътрешен размисъл и след това ще разговаряме с тези страни, както и с държавите членки, преди да излезем с предложение. И накрая оставих десерта за най-накрая. Обединеното кралство. Можем да създадем западно партньорство за Обединеното кралство, ако желаят, но това разбира се е шега. С, с някои условия, разбира се. но, ще, но трябва да видим какви отношения иска Обединеното кралство да има с нас. Но това е в друг ресор и аз с готовност ще поема от него и с радост ще работя. Но предишният, но Мишел Бърние отговаря за това, но най-малкото, от което имаме нужда, е споразумение за, тър... за свободна търговия. Разбира се, това не би било достатъчно, но Мишел Бърни е човекът, който знае повече. Преди да си тръгнете, дами и господа, няколко заключителни думи. Първо да благодаря на комисаря Вархели за това, че остана толкова време сред нас. За кратък период от време вие сте навлезли в много въпроси. Успех в работата ви тук. Благодаря на отдела за връзки с национални парламенти за чудесната подкрепа и работата и по организиране на конференцията. Благодаря на представителите на националните парламенти за това, че дойдохте в Брюксел и споделихте идеите си с нас. Аз мятам, че тези разговори са много важни и с ваше съгласие бих искал формата да продължи е, е, раз... Очаквам да се видим пак на интерпарламентарната конференция по обща външна политика и политика сигурност и обща политика за отбрана на 2-4 май в Загреб. Приятно пътуване и, е, доскоро, и до Загреб. Благодаря, закривам заседанието.